гласуване. Нека им благодарим за положените усилия. А сега преминаваме към обясненията на вата. Първо, обяснение по а, доклада на господин Гробарчик за пасоционка в Балтийски регион. Госпожа Пиети Кейнен има думата. Frau Kollegin Pietikainen. А, колежката Пейти Кейнен очевидно не е тук. Следващият по списъка. Благодаря, господин председател. Много лесно ми беше да се съглася с този доклад, тъй като става дума да, за това да опазим по-добре запасите от Сьомга в Балтийския регион. А това е една от нашите основни задачи. Радвам се, че държавите членки се задължават за един много дълъг продължителен период от време да спазват съответните разпоредби Питам се обаче защо любителският риболов е, обаче не, не се обхваща от е, мерките за устойчиво развитие на е, риболовните дейности, така че да предпазим съответните видове и от нежелани ефекти в този смисъл. Хубаво би било, естествено, да се предвидят съответните мерки и в речните басейни, за да запазим а, запасите от сямка. Давам думата на колежката Маковей след изказването на господин Яр. Благодаря, господин председател. Споделям загрежността на колегите от север в региона на Балтийския регион Рибните запаси са свръхексплуатирани. Ето защо сьомгата може да изчезне и да застраши поминъка на рибарите. Затова подкрепям идеята за многогодишен план за управление на рибното стопанство за сьомгата. Комисията трябва да въведе по-строг контрол върху любителския риболов и контролиране на въздействието му върху рибните ресурси в региона. Благодаря, госпожо Маковей. Много моля, е, колегите Каспари, Брок, е, Лисек, Брочек е, да прекратят с тези разговори, за да дадат възможност на колегите да обяснят своя вод. Нуждаем се от спокойна атмосфера за работа. Преминаваме към доклада Лайфрид. Колежката Заники има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. От е, екологична гледна точка е, може да се приеме отхвърляне, е, защото става дума за разпиляване на средства. Това би означавало просто незачитане на животните и в този смисъл аз смятам, че би трябвало да спрем износа на определени видове риби. А, когато е, говорим за е, акулите, естествено, те защитават трябва да бъдат защитени. Ужастяващата практика на премахване на перките на кулите е, трябва най-сетне да спре. Колежката Макове има думата. Очевидно, обяснение на вод по перките на кулите. Благодаря. Този е, доклад ще даде възможност на комисията да разработи законодателно предложение. Цел... По-нататъчният економически растеж зависи от възможността комисията да разработи акта в областта на търговската политика. Укрепването и ще способства за економически растеж. Благодаря. Vielen Dank, Frau Kollegin Makowej. Es folgt Frau Kollegin Basescu am votat în favoarea raportului deoarece Колежката аз гласувах за този доклад, тъй като съвместната търговска политика е, ще донесе много предимства. Би трябвало да имаме обща стратегия в това отношение и комисията да има определени правомощия но правомощия не толкова много, че да се променят без съгласието на Европейския парламент съществени части от споразуменията с важни търговски партньори. Много важно е, естествено, да се имат предвид законовите разпоредби. По отношение на делегираните актове би трябвало да е, спазваме е, съвсем ясно всичко, което е, е предвидено в Лисабонския договор и в този смисъл предложението е нещо много положително. Да, нашата търговска политика е източник на благоденствие. Благодаря ви. А сега преминаваме към опазване на рибните ресурси и доклада на Калахар. Госпожа Маковей, благодаря ви. Ограничени са рибните ресурси и затова техническите мерки тук са ключов елемент от подхода към рибното стопанство. Ние имаме нужда от един регионализиран подход. Благодарим на комисията за предложението да се разширят техническите мерки за още един преходен период. Тези преходни периоди са много важни за приспособяването на зоните – но предложението на комисията за преходните технически мерки има нужда от по-голяма правна яснота, защото рибарите не могат непрекъснато да работят с времени мерки. И това трябва да се направи възможно най-скоро. Господин Кели, благодаря ви. С нощи бяхме в същата зала, проведохме дебат по различните препоръки, свързани с рибното стопанство, който продължи почти до полунощ. Дебатът беше отличен и показа, че предложенията са сериозни, както и съвсем практични. Аз бих искал специално да похваля ирландския колега, Пат Кълб Галахър за извършената работа. Много е жалко, че при последното гласуване не успяхме да одобрим всичките препоръки заради липсата на съдействие от страна на съвета. Господин Галахър беше прав да отложи окончателното гласуване. Надявам се съветът да има конструктивно поведение, за да изпълним препоръките. Благодаря ви, господин Кели. А сега по доклада на село Петрал Невес, госпожа Питиканен е тук, госпожа Макларкин. Колеги, премахването на перките на акулите е практика, която не мога да приема. Всяка дерогация която създава възможност тази практика да продължава, трябва да бъде прекратено. Тази варварска практика води а, до сериозни последици за акулите. Позорно е, че тези същества биват подложени на такова отношение. Много е неприятно това, че Европейският съюз подкрепя много страни, които имат други идеи. При... Приветствам идеята на комисията за специални разрешения, така че кулите да бъдат разтоварвани с перките. Не допускам възможността за дерогация от това изискване. Благодаря, госпожо Макларкин. Госпожа Янджиевска. Много съм притеснена от тази брутална практика за премахване на перките на акулите и изхвърлянето на акулите в морето. Това е чисто и просто жестокост и противоречи а, на. А, е, стремежите за опазване на редки видове коли. Аз подкрепям предложението за това да няма нито една дерогация. Необходимо е да се премахнат вратичките, Тази практика е изключително популярна в Съединените щати и Австралия би, не трябва да има освобождаване и дерогация от забраната. Благодаря. А, нека се надяваме наистина, че от тук нататък нещата ще бъдат по-поносими. Колежката Яр. Благодаря, господин председател. С особено удоволствие подкрепих този доклад. Аз от е, много години съм е, ангажиран с тази тематика е, като пълномощник по въпросите на защитата на видовете на моята политическа група в Бундестага. Многократно съм се застъпвал за премахване на тази отвратителна, неетична практика и е, затова много се радвам, че най-сетне приехме е, необходимите мерки. Остава да започнат държавите членки с прилагането им. Естествено, че само в Европейския съюз не е достатъчно да прилагаме една по-стрикна политика в това отношение. Би трябвало да потърсим и партньори в глобален аспект. Е, колежката Майснер има думата сега. Благодаря, господин председател. Хората се страхуват от акулите, но но акулите са част от природното богатство. Те в крайна сметка са много важни за запазване на равновесието в природата. И аз много се радвам, че днес гласувахме за премахване на перките на акулите на борта на риболовните кораби. Да, добре, перките на акулите са деликатес. И е, много хора до този момент не са се замисляли как точно това стига до чинията, този деликатес. Но е, когато си представиш, е, в крайна сметка, какво става на борда на риболовните кораби, как се усъкътяват животните, е, как се изхвърлят перките, е, е, е телата в е, морето. Е, веднага разбираш, че са необходими забрани. Да, е, забрани е, в е, много случаи, но в този случай всъщност е необходимо едно да наложим изискването, а колите заедно с перките да стигат до брега. Това е решението. Госпожа Маковей, аз подкрепям резолюцията, която ние приехме тя е свързана с регламента 1138 на е, съвета във връзка с премахване на перките на колите на борта на риболовните кораби. Тази практика е, би трябвало да бъде забранена. Тя не може да бъде е, е, търпяна повече. Това е варварски е, метод. Е, и а, е, мисля, че а, е, всеки а, е, ще се съгласи с нашата позиция. Благодаря ви. Колегата Тенок има думата. Господин председател, това наистина е варварска практика. Подкрепям кампаниите, които се водят за европейско регулиране така че да се сложи край на използването на тези перки, за да си правим супа и изхвърлянето на трупа на кулата. Регистрираните кораби в Обединеното кралство следват тази забрана. Тя трябва да се наложи в световен мащаб, без да има вратички, без да се правят дерогации, най-вече за португалските рибари. Освен това, трябва да разгледаме и свръхлова при някои видове кули защото това са видове, които са съществували в нашите океани милиони години и би било много тъжно, ако сега изчезнат. Благодаря ви. Благодаря на колегата Танок. Господин Мърфи, благодаря ви. Аз гласувах по доклада. Наистина трябва да се затворят вратичките в съществуващото законодателство, което позволява премахване на перки на коли на борда на риболовните кораби. Това е абсолютно нехуманна практика. Тя няма място в съвременния риболов. И не може и в открито море да се е, е, режат тези перки, а след това да се изхвърля останалата част от акулата. Това наистина е жестоко, но за съжаление така печелят големите мултинационални риболовни корпорации. 100 милиона акули се убиват всяка година заради техните перки. Това се отразява на популациите по целия свят, на стабилността на екосистемите – много е важно тази варварска практика да спре и да се борим за световно регулиране. Благодаря. Благодаря на колегата Мърфи. А сега по Конвенцията за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, госпожа Мускардини. Благодаря ви. Благодаря. Ние сме за резолюцията, която беше приета днес. Остават, запазва се проблемът в Европейския съюз. Не всички са приели и приложили на практика съществуващата конвенция. Има институции в Германия, например, според които правата на, дет, на детето и са второстепени по отношение на правата на родителите. Държавите членки трябва да подпишат Хакската конвенция, което е в интерес на правата на детето. в Европейския съюз трябва да се засили семейното право. Госпожа Макове има думата. Благодаря. Международното отвличане на деца е морално осъдителен акт, който може да навреди на психиката на децата и родителите. Хакската конвенция осигурява правната възможност за борба срещу това явление. Разбирам, че съдът оспорва правното основание, на което Европейския съюз ще одобри разпоредби за 8 държави членки. За това тази конвенция толкова на време на Европейския парламент не може да допусне по-нататъчни забавяния призовавам в максимално кратки срокове да се изясни изключителната компетенция на Съюза. Осем нови държави членки трябва да се присъединят към конвенцията и институциите трябва да ускорят сътрудничеството. Всяка минута, всяка, всеки час е важен в борбата за тази практика. Да не забравяме, че децата по света зависят от нас за своята защита. Благодаря, госпожо Маковей. Стигаме до края на тази резолюция. Сега ще обяснение на вод по конференцията в Доха. Госпожа Забровска има думата. Да, имате думата. Не сте поискали е, думата по тази точка? А, да, Доха. Доха е темата. Господин председател, уважаеми колеги, приносът на Словакия и другите държави членки за намаляване на вредните емисии е, е много важен. Протоколът е, от Киото ще допринесе за е, една по-надежна е, позиция на Европа по отношение на опазване на климата. Не бива да Забравяме обаче, че е, Словакия, както и е, другите източноевропейски страни, не бива да търпят щети от зелената економика и от екологичната политика, а да печелят. Госпожа Басеско има думата. Благодаря. Е, не можех да гласувам за тази резолюция, тъй като Румъния не е в състояние да постигне квотите за търговия с емисии. Сертификатите за емисии не могат да се търгуват и моята страна най-вероятно ще загуби много евро. и след 2012 е, година би трябвало да се използват е, всички възможности на схемата за търговия с емисии за опазване на околната среда, но не в вреда на държави и членки. Е, в рамките на Европа 2020 ние се застъпваме за опазване на климата. Но когато трансферирането на а, тези сертификати след 2012 година се забранява, а, тогава моята страна, както и други източноевропейски страни, ще претърпят много щети. Благодаря, госпожо Басеско. Малко поизбързахме. А, във връзка с далеко съобщенията и предстоящата конференция, госпожа Басеско също има изказване. Аз съм за реформата на законодателството по отношение на далекосъобщенията. Очаквам Световната конференция да подобри съществуващите регламенти в това отношение. Би трябвало да се помисли за обществените услуги в областта на далекосъобщенията, така че всички обществени услуги, в това число и интернет, е, да е, са достъпни за всички граждани. Е, мобилните комуникации, телекомуникациите, международните далекосъобщения са една област, в която се предлагат много възможности за тясно международно сътрудничество и е, реформата, надявам се, ще доведе до напредък в това отношение. Би трябвало много бързо да развиваме международните далеко съобщения. Благодаря, госпожо Басеско. Госпожа Николай сега ще вземе думата по доклада на госпожа Копа гласувах за този доклад, най-вече защото се е, въвежда нова категория. Много е важно да насърчаваме разширяването, да продължаваме политиката на разширяване на Европейския съюз. Освен това, в доклада се изразява оптимизъм за продължаването на тенденцията и мисля, че това би позволило разработване на политики, които ще създадат един истински успешен Европейски съюз. Тук копенхагенските критерии остават в сила. Оценявам усилията на докладчика да отрази и работата на кандидатките да покрият условията за членство. Благодаря ви, госпожо Николай, колегата Штарлер. Господин председател, аз гласувах против доклада на госпожа Копа. Неограничената подкрепа на Европейския парламент в този случай не е съобразена с факта, че Турция не би могла да бъде приета в Европейския съюз. Турция и до този момент всъщност преследва религиозни, етнически мълцинства, в това число християнски общности. И министър-председателят Ердоган е, изрично се обяви за е, изпълнение на смъртното наказание в Турция. Аз съм дълбоко убеден, че това е грешка и за това гласувах против този доклад. Турция не е готова да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря, колега Штатлер. Давам думата на колегата Билан. Благодаря ви, господин председател. До настоящия момент разширяването означаваше възможности не само за економическото развитие на Европа, но и за една по-голяма сигурност, особено в региони като Балканския регион. Надявам се, че Харватия скоро ще бъде последвана от съседните на нея страни в това членство – Нека ви напомня, че ние сме поели ангажимент за разширяване на изток. Например, за Польша е много важно положението на Украина. Това е една голяма съседна държава и трябва да насърчаваме членството. Новото правителство на Грузия също трябва да бъде насърчено да тръгне по европейски път. Необходимо е да се увеличи доверието. Това отговаря на интереса на европейските граждани. Гласувах за доклада. Благодаря ви. Госпожа Маковей. You, Благодаря ви, господин председател. Политиките на разширяване, както и критериите, трябва да отговарят на нуждите на държавите членки и потенциалните кандидати. Необходимо е да се следват основните принципи на Евросъюза. За това е важно да се обръща внимание на реформата на съдебната система и борбата с корупцията на един начален етап. За това приветствам решението на комисията да отвори глави 23 и 4 в процеса на присъединяване, като установи показатели – Необходимо е тези условия наистина да бъдат изпълнени. За да има доверие в разширяването, то трябва да отговаря на специфичните нужди, да се опира на показатели, да бъде прозрачно. Например, при Македония има добра инициатива, но това не може да замени процедурата по присъединяване. Страната трябва да се оценява по заслуги и следователно да започне преговори за присъединяване сега. Госпожа Смолкова. 20 години след конференцията в Копенхаген сме изправени пред криза. Трябва обаче да кажем какво донесе Европейския съюз за присъединилите се страни. Проекта се оказа полезен, той промени живота на много хора. Кризата обаче е свързана с нови предизвикателства. Трябва да говорим повече за ценностите и солидарността. Има и социални предизвикателства. Много от нас нямаше да бъдат тук днес без разширяването. Разширяването е, до, обогати Европейския съюз. Правата на човека, върховенство на закона е в основата на държавите членки. Разширяването на Европейския съюз доведе и до повишаване на неговата роля на неговата глобална роля. Процеса на разширяване смятам, че трябва да се основава на прозрачни и справедливи критерии, които да не бъдат подлагани на съмнение. Благодаря. Благодаря, колега Смалкова. Колегата Посел е последният по тази тема. Господин председател, докладът на колежката Копа не е лош, но той заобикаля най-съществените проблеми. Аз се присъединявам към искането. Чудесно е това, че започваме един е, период на засилени разговори с е, Македония, но това не означава, че е, ще заменим по този начин процедурата за присъединяване и най-сетне трябва да прекратим блокадата на Гърция. А по отношение на Косово трябва да запазим забележката под линия 1244, защото тази страна е независима държава, която ние сме признали в е, общи линии в Европейския е, съюз и е, най-сетне би трябвало да преминем към едни равноправни взаимоотношения с Косово и да сключим съответното споразумение. По доклада още няколко забележки във връзка с Турция. Турция не трябваше да получава статута на страна кандидат за присъединяване към Европейския съюз, защото е, чисто географски не е европейска страна. Така, прекратяваме обясненията по доклада КОПА. Сега преминаваме към резолюцията ГАЗа. Госпожа Костелю. Благодаря. Най-напред искам да приветствам влязлото в сила прекратяване на огъня и призовавам за спазването му от двете страни. Това означава, че не трябва да се изстрелват ракети от а, газа в Израел, но Израел трябва да спре да бомбардира газа и да няма извън съдебни убийства. Трябва също така да направим, че прекратяването на огъня да доведе до траен мир, защото след няколко месеца пак ще водим а, този диалог. Ето защо аз приветствам идеята за пътна карта за трайно решение. Призовава се за край на блогадата на газа. Е, подкрепя се е, принципа две държави. Признава, че Израел има правото да живее в мир в своите граници. Радвам се, че днес се гласува за членството на Палестина в ООН. Призовавам всички държави членки да подкрепят кандидатурата на Палестина за статут на наблюдател в ООН. Благодаря. Господин Бялан. Въоръженият конфликт винаги е нежелателен по отношение на мирния процес е, ние подкрепяме идеята за две държави. Ние дадахме е, сериозен принос за повишаване на сигурността. Сегашната ситуация обаче е, ни призовава да настояваме за край на бомбардировките. Ни осъждаме и незаконното снабдяване на Палестина с оръжия. Израел е не може да не се защитава от палестинска агресия. Аз подкрепям резолюцията и смятам, че трябва да се приложи решението две държави. Не съм съгласен обаче с дейността на палестинските екстремисти. Не съм съгласен с дигането на блокадата в Газа. Благодаря, господин Бялан. Господин Штатлер, господин председател, аз гласувах за тази резолюция, но според мен тя не стига достатъчно далеч Европейският съюз е, налива милиони евро е, като помощ, финансова помощ за този регион. И това, което е, казвам, в крайна сметка въжи и за двете страни. Е, провалът на ГДР показа, че е, не можеш прекалено дълго да държиш е, хората зад е, високи зидове и е, телени мрежи. Не, това просто не става. И аз мисля, че е, Хамас ще трябва да разбере това. А е, другата страна също. И когато се говореше за определени подозрения във връзка с политиката на Арафат, мисля, че в Австрия все пак имаше основания за такива коментари. Госпожа Запорска, благодаря, господин председател. Благодаря ви. Много ми е приятно, че можем да приемем балансирана резолюция по ивицата Газа, подобно на много от колегите и гражданите на Европейския съюз, се отнасям много оптимистично към примирието. Въпреки това не подкрепям точка 5 в резолюцията, защото тя не отговаря на естеството на текста като цяло. Би трябвало да не подкрепяме едностранно исканията само на едната страна в конфликта. Това няма да доведе до мирно решение. В крайна сметка би трябвало държавния суверенитет за палестинците да бъде не предусловие, а цел. Благодаря, господин Мърфи. Благодаря ви, господин председател. Осем дни народът на ивицата Газа наистина страда. Беше подложен на множество атаки. Повечето пострадали са цивилно население и деца. Същевременно лауреата на Нобелова награда Обама подкрепи израелската версия за конфликта, именно, че Израел е прав да защитава своето население тази сеч, която се проведе, няма нищо общо с правата на израелците. По-скоро израелската върхушка се опитва да си осигури подкрепа преди изборите. Приветствам обявяването на прекратяването на огъня, което означава, че поне няма да се бомбардират хората в ивицата Газа но би трябвало да се стигне до основна промяна в целия регион, защото палестинските обикновени хора наистина страдат. Благодаря, господин Мърфи. А сега Морконайте, Миколенене. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да подкрепя колегите, които приветстваха новината за прекратяването на огъня. Наистина това би трябвало да доведе до започването на мирни преговори и успокояването на региона. Резолюцията е балансирана, тя изразява съжаление за загиналите в конфликта, заклеймява също така подлагането на атаки на цивилното население. Вярно е, че Израел има право да се защити, но не може да напада цивилни граждани. И в двете резолюции се говори за стремежа към европейско членство. Палестина обаче първо трябва да се научи да живее със съседната на нея страна. Надяваме се да се намери решение. Благодаря ви, колега. Аз сега дам думата на господин Пасовт. Колкото и да се радваме, че се постигна примирие е, и бяха оставени оръжията в Близкия изток, е, ето че е, отново сме изправени пред е, една опасност е, хората да продължат да живеят в състояние на блокада и на угроза от война. Израел би трябвало да признае правото на Палестина на независима държава. Тоест, аз пледирам за признаване от връждуващите страни е, на е, решението за двете държави. Но не съм съгласен с точка 5 е, за постепенно присъединяване на Палестина към Европейския съюз. Съжалявам много, но това според мен е един погрешен сигнал. Особено когато говорим за териториите, в които доминира Хамас и обстрелва съседите си с ракети. Много, много избързваме. Благодаря ви, колега Посълт. А сега колежката Басеско в края на тази е, дискусия. Е, аз се въздържах при гласуването, тъй като мирният процес в Близкия изток е естествено цел, към която всички се стремим, но ние не можем да подкрепяме Хамас, докато е, тази е, организация всъщност е, загърбва мирните преговори, а желая да се бие с оръжие не се съобразява с резолюциите на ООН и според мен факта, че в момента се бомбардират територии, в които има само граждани, цивилни територии, се дължи на Хамас. В никакъв случай не можем да приемем едно такова поведение. В Израел има румънска общност, която също е подложена на ударите на Хамас. Е, смятам, че военните действия трябва да бъдат прекратени и Хамас трябва да се е, присъедини и да спазва всички е, условия на мирното споразумение от вчера. Благодаря ви. А сега преминаваме към доклада Държан. Колегата Штадлер има думата. Господин председател, аз гласувах против този доклад, тъй като смятам, че е, това е неприемливо, което се предлага в доклада. На практика се е, планира една по-нататъчна милитализация, е, едно военизиране на Европейския съюз. Дори по отношение на ядреното разоръжаване не се е, ангажираме с никакви конкретни стъпки, а по-скоро се говори за е, сътрудничество в тази област в бъдеще, което би трябвало да бъде още по-тясно. Говори се за по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО и това според мен е сигурен знак за едно военизиране на Европейския съюз. В никакъв случай не мога като представител на този парламент да гласувам за такъв доклад. Колегата Кукан има думата. Господин председател, гласувах за доклада на господин Данжан. Смятам, че Европейският парламент трябва да насърчи държавите членки да използват напълно стратегическия си бюджетен капацитет. Тази политика трябва да остане инструмент за управление на кризи на Европейския съюз. Трябва също така да се използва максималния и капацитет, особено по отношение на изпълнението на инструментите, въведени от Лисабонският договор. Подкрепям и искам да почитай значението на мисията на Европейския съюз за политическото доверие в него. Като пример искам да спомена нашата мисия в Косово. Благодаря. Благодаря, господин Кукан. Госпожа Макове има думата. Благодаря. От 2003 година Европейският съюз започна 19 мисии и няколко военни операции и има потенциал за промени в размирните региони в Западните Балкани. Нашето участие доведе до мира и сигурността. Днес Западните Балкани са изправени пред сериозни предизвикателства, свързани с върховенство на закона, защитата на младсинствата и борбата срещу корупцията. Европейски съюз трябва да може да посрещне тези предизвикателства и геополитическите промени в света. Ето защо трябва да преоценим стратегията си за сигурност, да бъдем по-автономни, да бъдем по-едини. Повече независимост не означава, че съществуващите коалиции ще бъдат пренебрегнати. Тъкмо обратното, силните трансатлантическите отношения ще бъдат засилени. Дойде време за амбициозна обща политика за сигурност и отбрана. Благодаря. Благодаря, госпожо Маковей. Госпожа Смолкова има думата. Благодаря. Аз гласувах за доклада, защото смятам, че стратегията за сигурност на Европейски съюз от миналото е неадекватна. И имайки предвид сегашните предизвикателства е неадекватна. Има липса на ангажимент от някои държави членки като следствие от кризата и ниски отбранителни бюджети Европейския съюз обаче трябва да играе водеща роля и кът, при осигуряването на сигурност за гражданите. Европейския съюз трябва да намери начин да възстанови стратегическото си значение чрез силна и ефективна обща политика за сигурност и отбрана отбранителната способност претърпя последиците от кризата на политиката за сигурност на Съюза, не трябва да бъде оставена на другите. Имаме нужда от политическа воля да изпълним и комисията и съвета би трябвало да набележат нашите приоритети и то не в интерес на общностите за сигурността, а да можем да отговорим на новите предизвикателства. Благодаря, госпожо Смолкова. Господин Танах, ние имаме силни резерви по отношение на ОПСОЙ, по-конкретно дублирането на, на дейността на НАТО. Тя е, е, това е основата на нашата сигурност. И искаме да изграждаме здрави връзки с е, Съединените щати, а ОПСО може да ни отдалечи от САЩ. Заедно с това смятаме, че Великобритания може да сътрудничи а, прагматично с ОПСО. Мисията Аталанта, която се бори срещу пиратството в Индийския океан са полезни и аз ще следя мисията в Мали, за да видим какво може да направи за стабилизиране на Сахел, както и мисията ЮЛЕКС, която е гражданска мисия в Косо. Тя се оказа много полезна. Аз съм скептичен по отношение на, ОПС, на ОПСО, но я следя с интерес. Благодаря, господин Танок. Господин Посълт има думата. Господин председател, в края на миналата седмица се навършиха 90 години, откакто а, а, се внася предложението за паневропейско развитие. Тоест за а, създаване на нещо като Обединени щати на Европа. А, е, това предложение е направено от човек, който е пацифист и затова аз мятам, че в никакъв случай не бива нашата политика за сигурност и отбрана да променя е, основните цели и принципи на е, Европейския съюз. Ще цитирам и Ото фон Хабсбург, който ако беше жив, щеше тези дни точно да навърши 100 години. А ще цитирам и баварския политик Штраус, който също като Ото фон Хасбург твърдеше, че НАТО няма бъдеще. В никакъв случай не мога да подкрепя именно тази линия в доклада Дешан. Благодаря. Следващият оратор е колегата Черницки. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Аз съм много скептичен като имам предвид е, начина по който се опитваме да формираме нашата обща политика за сигурност и отбрана, която се отдалечава все повече от реалността. Наскоро се занимавахме именно с тези въпроси и външната политика на Европейския съюз би трябвало да отразява нашите принципи, нашите основни идеи. Но ето, че в този доклад не намирам отражение на нашите принципи и затова не мога да гласувам за него. ние настояваме за международно сътрудничество, но същевременно държим за запазване на основните принципи в общата политика за сигурност и отбрана. А сега господин Паско е следващия докладчик и започваме с обясненията по този текст. Госпожа Николай, аз гласувах за този доклад тъй като смятам, че това е един много важен доклад в областта на ОПСО, на общата отбрана и солидарност, защото ние се нуждаем именно от отбрана, от солидарност и на е, клаузите е, именно по тези въпроси показват, че общата отбрана и солидарност на Европейския съюз, общата политика за сигурност и отбрана, на практика са на лице. Въпросът е, че не всички осъзнават необходимостта от прилагането и е, това е, на практика пролича и при гласуването относно член е, 32. А е, изграждането на, на обща е, главна квартира за Европейският съюз всъщност ще бъде просто реален израз на нашата солидарност. Благодаря, госпожо Николай. Господин Стадлер. Господин председател, аз гласувах против този доклад както и против следващите два доклада Келам и Тарант споменавам е, всичко това, защото специално в доклада Песко е, не ми е ясно какво означава задължението при всички обстоятелства и със всички средства да участваш в някакви е, действия. Какво означава на практика? бедствия, природни бедствия или някакви кризи, какво. Е, и ние се ангажираме винаги в такива случаи да участваме. Съжалявам много, но понякога нещата не са толкова е, общи и аз не смятам, че ние можем глобално да предприемаме такива е, мерки, които ни ангажират при всички обстоятелства да се намесваме и да участваме. Айде, ако става дума за природни бедствия, добре, но инак не. Колежката Маковей. Благодаря ви. Винаги, когато има природно бедствие или авария, трябва да можем да реагираме бързо. Това се отнася и до терористичните атаки. Трябва да помагаме на съгражданите си. Затова европейските държави е необходимо да излязат с политика за превенция и реакция. По-добре да вземем мерките, отколкото да съжаляваме по-късно. Същевременно активите за гражданска отбрана биха подобрили подготовката на Европейския съюз. Тук трябва да се стигне до необходимия баланс. Да се ангажират европейските институции и да се наложи принципа за отчетност при вземане на решенията. Отчетността е много важна. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Маковей, госпожа Басеско. Благодаря ви. Аз гласувах за доклада, защото ми се струва, че е необходимо да консолидираме общата си политика на отбрана. Тук солидарността между държавите членки е много важна, но за да има такава, трябва да има и механизми за финансиране. Реципрочността, например, е много ефикасна при защитата на държава, която е нападната. Но трябва да се помисли и за условията, при които една държава се позовава на тази клауза. Необходимо е да се работи технически, но най-вече политически. Трябва да обръщаме внимание и на новите заплахи, като киберзаплахите. С други думи, важно е да знаем кога задействаме клаузата за обща отбрана. Благодаря ви, госпожо Басеско. Преминаваме към доклада Келъм. Госпожа Анеростотер не е тук, госпожа Николай. acestui Благодаря ви, аз гласувах за този доклад, защото мисля, че за първи път имаме по-сериозен доклад, посветен на темата за киберсигурността. Всъщност, има и други опити, е, свързани с борбата с престъпността, но при киберсигурността е, заплахата не е толкова добре позната това са нападения в интернет и тук държавите членки трябва да изработят национални стратегии за реакция при атака. Също времено въпросът се политизира все повече и повече. А агресорите в интернет стават все по-ефикасни в действието си. Мисля, че трябва също така да приложим член 222 на договора. Благодаря, господин Репо. Благодаря. Аз подкрепих доклада. Той е навремене. Киберпрестъпленията са факт. Светът е глобализиран няма граници, така че това явление не засяга само социалните контакти и търговията. Самите държави зависят от киберсигурността. Ето защо ние трябва да направим така, че цифровите средства да бъдат сигурни. Трябва да потърсим общи пътища за действие това е необходимо, защитим своите мрежи и всички пречки пред това сътрудничество следва да се променят. Да не забравяме и децата, които имат нужда от защита в тази среда. Председателят благодаря. Госпожа Маковей. През март 2011 година Европейският парламент беше подложен на кибер атака една седмица преди това Европейската комисия беше жертва на подобна атака. Кибератаките срещу правителства, администрации, военни и международни органи стават все по-чести. Ние трябва да преодолеем тази заплаха и да защитаваме инфраструктурата си. Първо трябва да се модернизира стратегията за сигурност – е, така че да се модернизират е, е, наказателните преследвания. Други елементи на такава стратегия са обща дефиниция на отбраната и защита на критичната инфраструктура. Също така, киберпрестъпността не е свързана само с кибератаки престъпниците се насочват и към уязвими части от населението. Това е друга насока, в която трябва да насочим своите действия. Благодаря, госпожо Маковей, госпожа Мурконайте. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за тази резолюция относно киберсигурността и отбраната има немалко случаи, в които институциите, компетентните органи на Европейския съюз е, и на държавите членки стават жертва на кибератаки. През 2007 моята страна бе жертва на такава атака. Необходими са активни мерки в това отношение и е, затова подкрепям идеята за един е, план за действие на държавите членки на Европейския съюз. Е, Подкрепям и а, е, стъпките за едно по-тясно сътрудничество в обмена на информация, на знания и добри практики. Би трябвало да се опитаме да спрем а, е, кибератаките и да създадем повече условия за сигурност. Благодаря. Господин а, е, Кели има думата. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад и бих желал да поздравя докладчика за е, добрият подход е, към този е, много комплексен въпрос. О, би трябвало при всички положения да бъдем много активни, когато става дума за е, киберсигурността. И мисля, че през последните години имахме достатъчно а, примери за това колко вредни могат да бъдат кибератаките и липсата на надежна сигурност в това отношение а, а, за бизнеса, за а, отделни лица, за организации и администрации и за това би трябвало да свържем усилията на държавния и на частния сектор, за да създадем една по-надежна защита срещу кибератаки. Колежката Басеско има думата. Благодаря. Гласувах за този доклад, тъй като основната заплаха за държавите членки в момента не е класически вид опасност е, кибератаките е, представляват една голяма заплаха за сигурността на държавите. Европейския съюз би трябвало да развие собствена стратегия за киберсигурност и според мен би било добре да създадем работна група с най-добрите експерти в това отношение, а такива има в държавите членки и може би в тясно сътрудничество с НАТО и с САЩ ще постигнем по-добри резултати. Румъния, заедно с американски партньори, осъществява много много често такива заседания и конференции за обмен на опит с службите на САЩ. Би трябвало да продължим тези усилия, според мен и на европейско равнище. Благодаря, госпожо Басеско. И така приключихме с доклада Келам, а сега преминаваме към доклада Тарант. Колежката Никола има думата. Благодаря ви. Гласувах за този доклад макар че в него има някои спорни моменти. Енергийната сигурност става все по-важна като елемент на нашата обща политика за сигурност. Искам да се спра на два въпроса в доклада, които за мен са важни. Енергийната сигурност, както казах, е изключително важен елемент. Освен това, е, тя се оказва важна при природните бедствия, при защитата на цивилното население и докладът в това отношение наистина твърди правилните неща. А що се отнася до околната среда и сигурността, то проекта Go Green поставя акцента върху енергийната ефективност. Благодаря ви, господин Репо. Господин председател, измененията на климата са заплаха за мира и сигурността по света. Жалко е, както се казва и в доклада, че Покрай економическата криза забравяме кризата с климата, а там нещата са много драматични. Би трябвало да се подготвим за бъдещите изменения на климата и различните общности е необходимо да се приспособят към тези промени. Измененията на климата, освен това, са още по-опасни за жените и децата, които имат нужда от специална защита. Трябва да се обърнем сериозно към темата. Благодаря ви, госпожа Маковей. Благодаря ви. Измененията на климата и природните бедствия се отразяват на световната сигурност и стабилност. Отразяват се на световната економика, водят до политическа нестабилност. Липсата на прясна вода води до миграции на населението в други региони, където може да бъдат посрещнати враждебно. Затова и комисията би трябвало да вгради елемента климат в своите инструменти за външна политика. А ние имаме нужда от работна група в съвета по сигурността при климата. Така се казва поне, но аз мисля, че това би довело само до повече бюрокрация. Има достатъчно европейски политики, които да опазят климата, ако се изпълняват. Благодаря ви, госпожа Базеско. До сега измененията в климата се възприемаха само от економическа и екологична гледна точка, но това е посегателство срещу нашата сигурност. Тези аспекти трябва да се взимат предвид, когато се разработват стратегиите за сигурност. Ето защо смятам, че трябва да се направи проучване на въздействието на природните бедствия върху Европ... сигурността на Европ... върху на сигурността на Европейския съюз. Също така трябва да се включат аспектите на тези бедствия в контактите и това може да стане само чрез устойчива екологична политика. Благодаря, госпожо Басеско. А сега преминаваме към доклада Якон Сари, господин Мърфи, две минути, защото той говори от името на групата си. Онези, които твърдят, че ситуацията с правата на човека в Казахстан трябва да обърнат внимание на казаното преди два дни на председател на прокуратурата. Там казват, че са завели дело срещу представители на опозицията, заедно с независими медии, като сателитният телевизионна станция и други вебсайтове. Ситуацията в Казахстан по отношение на правата на човека непрекъснато се влушава. Забранява се опозиционните партии миди и медии и това по всяка вероятност ще доведе до нови арести и присъди. Това е нетърпимо. Владимир Козлов, ръководителя на опозиционната партия Олга, който беше осъден на 7 години и половина, загуби делото за обжалване но обвиненията срещу него са неясни, безпочвени и не съответстват на ангажиментите поети от Казахстан. Правозащитници, има при правозащитници, които има опасност да получат присъда от 14 години. Аз правя, отправям призив тук тези въпроси да бъдат отчетени в двустранните търговски взаимоотношения. Трябва да се даде амнистия, без, безусловна амнистия на всички политически затворници. Призовавам Организацията на гражданското общество да окажат натиск върху европейските институции, Катрин Аштън, която ще посети Казахстан следващата седмица и да каже, че с режима на Азербаев не може да се работи по-старому. Стратегическите и и енергийни интереси на Европа в Казахстан не могат да бъдат по-важни от ситуацията с правата на човека. Благодаря госпожа Николай не е тук. Господин Билан има думата. По-задълбоченото сътрудничество между Европейския съюз и Казахстан е възможност да се извлече полза и за двете страни, особено ако имаме предвид ролята, която играе Казахстан в световната енергийна политика. Да не забравяме, че Казахстан е под руско влияние. Ето защо ние трябва да се доближим до тях. Споразумение за партньорство ще има възможност ще даде възможност да развиваме взаимоотношенията си. Също така трябва да дадем възможност Казахстан да се присъедини максимално бързо към СТО. Само, че това е, трябва да стане след като Казахстан приеме европейските ценности. Казахстан трябва да изясни статута на Каспийско море, което влияе върху взаимоотношенията му с други страни в Централна Азия. Също така трябва да се постигне решение. Аз подкрепям резолюцията. Благодаря, казва председателят. Господин Кукан е тук. Госпожа Маковей е тук, тъй като господин Кукан не е в залата. През 2011 година Казахстан получи изключително нисък резултат в класацията на Transparency International. Доказателство за това са обвиненията, безпочвените обвинения срещу представители на опозицията на предъка в преговорите на споразумението за партньорство и, сътрудничество трябва да бъдат свързани е, с напредъка в реформата на съдебната система. Също така Заведенията за лишаване от свобода трябва да бъдат върнати към Министерство на правосъдието. Казахските власти трябва да поемат задължителни ангажименти финансовата помощ. Тя трябва да бъде свързана с ясни критерии, които да са измерими. Благодаря. Благодаря, госпожо Маковей. Господин Танах. Знаете, че Казахстан е много важна страна в Средна Азия и като размер, и като огромни залежи от нефт. Казахстан не може да бъде пренебрегнат. Това е моста между Европа и Азия. но мисля, че чрез Евроазиатската економическа общност Казахстан може да развива много живи връзки с Русия и да работи и с Европа. Едни такива отношения са от полза на всички, но не бива да забравяме демократичните права на казахстанския народ. Ако се постигнат всички тези цели, то споразумението, заедно с бъдещото присъединяване на Казахстан към СТО, е, ще бъдат много положителни събития. Би трябвало Казахстан да може да разчита на международните си партньори и да стане член на международните организации, където му е мястото. За това подкрепих доклада. Благодаря ви, колега Танок. Сега господин Чернецки. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Казахстан е една от най-важните държави в този регион. Е, държава с огромни ресурси и много важен партньор на Европейския съюз, както и на отделни държави членки. Нека ви напомня, че Казахстан постигна голям економически напредък през последното десетилетие. Седем пъти съм бил там, имам много опит с страната, така че съм видял с очите си напредъка. Да, не бива да забравяме правата на човека, това са много важни въпроси и ролята ни като Европейски парламент е да обръщаме внимание, защото никой няма да го направи вместо нас, нито съвета, нито комисията. Искам обаче да ви уверя, че Казахстан е важен партньор в региона и трябва да направим всичко по силите си, за да го привлечем към Европейския съюз. Благодаря ви. Приключваме с доклада Якон Сари и сега обяснения на гласуването по доклада Ферейра. Госпожа Маковей не е тук вече, господин Кели. Eh, Благодаря ви, господин председател. За последен път говоря днес или поне тази сутрин. Много ми е приятно да подкрепя предложенията. Освен това, имахме 474 гласа за от 532 гласували, нещо, което е много положително. Докладът е важен, защото се обръща внимание на дребномащабния риболов, на рибарите, които са най-важни е, за общата политика по рибарство и чието бъдеще е по-несигурно, защото те не са равни на големите кораби. Освен това, големите кораби не винаги заявяват реалния си улов на брега, което дискриминира мащабния риболов и води до намаляване на запасите. Затова трябва на древно-мащабния риболов да се даде по-голяма роля в бъдеще. Кели? Благодаря, колега Кели. Приключихме с обясненията по доклада Ферейра. Сега преминаваме към доклада Левин. Госпожа Маковей вече ни напусна. Затова давам думата на госпожа Басеско. Благодаря ви. Аз гласувах за този доклад, тъй като външното измерение на общата политика в областта на рибарството е много комплексно и трябва да се съобразяват интересите на Европейския съюз. Устойчивост на рибарството, е, опазване на видовете, това са нашите цели, ние винаги сме се придържали към тях, но бихме могли да постигнем и по-добро развитие с помощта на външното измерение, като координираме нашата е, политика, е, би трябвало да хармонизираме е, в по-голяма степен усилията в областта на рибарството и на неговото устойчиво развитие. Ще насоча вниманието на важната роля на Европейския съюз в борбата срещу незаконния риболов Необходима е, е твърда и последователна политика на Европейския съюз в това отношение. Председателят, благодаря, госпожо Басеско. А сега преминаваме към последната тема и обясненията във връзка с изборите за Европейски парламент през 2014 година. Госпожа Маковей не е тук, но госпожа Басеско е в залата. Благодаря ви, господин председател. Аз мятам, че изборите за Европейски парламент през 2014 година трябва да се свържат с избора на председател на Европейската комисия. Европейската комисия би трябвало да се съобразява с демократичните принципи на избор и е, председателят на Европейската комисия би могъл да изиграе една много важна роля в рамките на нашата предизборна кампания при изборите за Европейски парламент през 2014 година. Хубаво би било естествено да може и да се избира по а, един по-демократичен и пряк начин а, председателя на Европейската комисия. Това естествено изисква по-дълга подготовка. Трябва да се съобразяваме при а, издигането на кандидати за Европейски парламент и с а, принципа за равенство между половете. Е, така е, ние ще можем да осъществим и една друга наша важна цел. Благодаря. А сега колежката Синклер накрая. Господин председател, мога да кажа сигурност, че в момент на криза моите избиратели не искат данъците им да се харчат за пропаганда. Гласувах против тези предложения е, Повечето от гражданите в Обединеното кралство нямат европейска идентичност. В е, европейските избори хората изразяват своето недоволство от Европейския съюз. Проучванията на общественото мнение говорят за недоволство и желание за референдум. Моите е, избиратели не искат парите им да се използват за пропаганда, която да им казва колко е прекрасна прекрасен Европейския съюз. През 2014 година ние искаме в бюлетините да се включи текста «Настояваме се референдум». По този начин избирателите ще кажат ясно, че настояваме за референдум за членство. Благодаря, колежке Синклер. И така, приключихме с обясненията на вота по последното точка избори за Европейски парламент през 2014 година. И така, закривам заседанието на Европейския парламент преди обяд. Следващото заседание ще бъде в 15 часа.